Скъпи приятели, давам начало на сесията на първа работна група по защита на правата на гражданите. Току-що ми казаха, че докладчика идва насам. Това е господин Лопес Агилар, председател на Комисията по гражданските свободи и правосъдие. Най-напред приветствам с добре дошъл господин Пьер Люкие, съпредседателя. Заедно ще председателстваме а, това заседание солидарно. Ще има кратък увод, излагане на вижданията ни по тази тема и след това ще имаме дискусия. В края на срещата. Господин Лопес Агилар ще направи изводите и обобщението на протеклия дебат. Това е дневния ред за днес след обед. Ако нямате възражение, господин Лакие. Благодаря, Софи Индвелт. Искам да кажа, че тази работна група ми се струва много важна. И това е така, защото когато говорим за Европа, често говорим за валута, економика, дори за борба срещу незаконната иммиграция, но не говорим за ценности. И на мен ми се струва, че Европа се гради върху ценностите. Тя се гради именно върху ценностите. Европейското право, общностното право е резултат от това, че 27-те държави членки чрез своето законодателство са постигнали съгласие относно ценностите. Фактът, че има общи ценности, фактът, че има Европейски съд по правата на човека, фактът, че има харта за основните права, която има задължителен характер или поне в 24 от 27-те държави членки, е нещо, което намира силен отзвук в сърцата на гражданите. И аз смятам, че освен изграждането на пространство на свобода, правосъдие и сигурност, нашата тема днес, и Стокхолмската програма, освен правомощията, които са предоставени на националните парламенти и на Европейския парламент в тази област, смятам, че трябва да поговорим за ценностите и правата на гражданите. Този дебат трябва да се води на по-високо ниво. Има ценности и права, с които Европа разполага, които не са права и ценности на други кон- континенти. Аз на едно заседание с млади хора казах, че едно от условията за влизането в Европейския съюз е премахването на смъртното наказание всички държави, които са поставили кандидатурата си за членство в Европейския съюз, е трябвало да се откажат от смъртното наказание. Това е тема, по която трябва да продължим да печелим територия в други страни и континенти. С Софи ще бъдем съпредседатели на това заседание и сега и давам думата за да открие дебата. Благодаря ви. Що се отнася до моите встъпителни думи, аз се надявам, че ще имаме достатъчно теми за разговор днес след обяд, защото ако има между нас съгласие, можем просто да си отидем от дома. Когато говорим за правата и ценностите, убедена съм, че има достатъчно теми за дебат. Ще бъда малко провокативна Изслушах и някои от изказванията по време на пленарното заседание. Чух някои да казват, че Европа не би трябвало да говори за ценности и основни права. Това е национален въпрос. Европа следва да се занимава само с вътрешен пазар и други подробни теми. Аз съм дълбоко несъгласна с това, защото ако има смисъл от Европа, изобщо това е да защитава ценностите. Европа не, е, не беше създадена като единен пазар. Единният пазар е средството за постигане на Европа на ценностите. Дебата за ценностите не е лесен. Той не е лесен и в нашите държави членки. Независимо от това дали говорим за свобода на религията, лична неприкосновеност, равни права, права на жените, права на хомосексуалистите, права на младсинствата. Това са все щеготливи въпроси, които водят до разгорещени дебати, но тези разгорещени дебати на национално ниво в крайна сметка доведоха до това, че имаме общи ценности. Ако искаме Европа да влезе в 21 век, ни трябват общи ценности. В продължение на около 50 години Европа се изграждаше в процес на дипломатически преговори. В това няма нищо лошо. Тогава, когато става дума за селско стопанство, квоти, структурни фондове, бюджет и така нататък. Там е лесно, може да се преговаря, националните представители могат да преговарят и да правят компромиси. Но по отношение на ценностите няма преговори, не може да се даде на една страна квота за дискриминация срещу хомосексуалистите или ограничаване правата, правото на свободно слово. Така че дебата за ценностите, основните права не е лесен, но той трябва да се води. Ако искаме обща политика в повъщето отношение и сигурността, полицейското и съдебно сътрудничество, не може политика за борба срещу тероризма без да държим сметка за ценностите. Не може полицейско и съдебно сътрудничество без да държи сметка за ценностите. Ще ви дам един пример. В парламента и в съвета имаше дебат, когато подготвяхме рамковото решение за расизма и ксенофобията – всички бяха съгласни за, по принципите, казаха не на расизма. Има съгласие по общите принципи, но когато е, дойде до практиката по отношение на борбата срещу расизма и ксенофобията, възникна един проблем, което е отричането на Холокоста. В някои страни това е, е това е криминализирано, в други страни е, това е неприемливо нарушаване на правата на словото. Така че, в крайна сметка, винаги опираме до ценностите. В дневния ред има конкретни случаи. Държави членки нарушават основни права. И когато казват, да, но Европа няма нищо общо с ценностите, Европа няма нищо общо с основните права, това е национален въпрос. Това просто не е вярно. Първо, в нашите договори ние изложихме основните ценности и принципите, на които се основават нашите политики. Те са заложени в член 6. И за да сме сигурни, че това не е само на думи, ние създадахме и член 7. Това е правният инструмент, който използваме, за да задължим държавите членки да се придържат към член 6. И за онези от вас, които все още не са убедени, ако кажете, че основните права са национален въпрос, защо изискваме от страни кандидатки да спазват тези основни права? Защо настояваме страните кандидатки да е, зачитат правото на медиите и свободното слово и след това нямаме желание да налагаме същите изисквания към съществуващи държави членки? Ако искаме да запазим моралния си авторитет в света, трябва да се постараем всички държави членки да се придържат към тези принципи. Надявам се, че поне един от вас ще бъде е, ще изрази силно несъгласие с мен, защото тогава ще имаме дискусия. Господин докладчик, вие изпуснахте встъпителните думи. Ние направихме предложение да проведем дебат и след това вие като докладчик да обобщите и след и да изложите заключенията. Съгласен ли сте? Добре, благодаря ви. Постъпило е едно искане за думата. Ришард Калиш. Къде е той? Да, госпожо председател, права бяхте. Госпожо председател и съпредседатели, съгласен съм с вас. Следователно няма да има дебат, но искам да кажа, че моето име Калиш означава и името на един град, в който живеят 100 000 души в центъра на Полша. Аз съм от Полша и господин а, Лекие представи 24 страни, които са приели хартата на основополагащите свободи. Польша е една от трите държави, която не приела тази харта. Аз представлявам полската левица. Ние протестирахме срещу тази харта, когато подписахме Лисабонския договор. Десницата бе управляваща тогава. Това а, беше друг правителство. Сега имаме гражданска платформа на власт. Та, ние протестирахме срещу разпоредбите в тази харта. Когато говорим за правата на човека, във връзка с хартата. Там се наричат основополагащи права, фундаментални права. Тези три държави Полша, Чехия и Обединеното кралство са против нея. Гражданите на тези три държави не са равнопоставени спрямо гражданите на другите държави членки. Тогава можем да спорим дали това не ни поставя в положение, при което гражданите е, биха искали да заведат искове в съдилищата на други държави. Факта, е, че тези три държави не са приели хартата и във връзка с казаното от вас е нещо твърде символично и симптоматично. Ако градим Европейски съюз, който е съюз на гражданите и така се нарича нашата конференция днес, то трябва да положим всичко, всички усилия, за да могат гражданите да се радват на еднакви права и свободи, включително и гражданите на тези три държави, в това число и Полша. Европейският съюз представлява една платформа, в която всяка държава членка и чието граждани могат да влияят на правителствата, за да могат да съхранят своите граждански права и свободи. В Пауша държавните институции са много по-значими от самите граждани, особено в областта на сигурността, разузнаването, когато говорим за непрекосновение с наличния живот и така нататък. Имали сме случаи на подслушване на телефони а, на подсъдими лица. Това не би трябвало да става в една демократична държава. Говорим и за борбата срещу тероризма това не може да бъде основание за всички тези действия. Затова призовавам докладчика да включи и тези въпроси, които аз споменах в доклада. Благодаря. Благодаря. Аз лично ще празнувам, когато Польша се присъедини като страна по хартата на основополагащите права на един ден, не знам всъщност с какво време разполагаме и дали работи и часовника. Да... Ще ви помоля да дадете думата на следващия. Турция. Благодаря ви за възможността да се изкажа в тази работна група. Искам най-напред да се позова на параграфа за многообразието и коментарите по Стокхолмската програма. Европа е една общност на многообразие, с много държави и членки. Европейците трябва да се гордеят с това многообразие като двигател на творчеството. Над слово единство и многообразие трябва да става все по-популярно, а многообразието трябва да бъде поощрявано докато търсим решение на различни европейски въпроси. И по друг въпрос, като представител на съвета на Европа, се радвам, че борбата срещу трафика се приоритизира в Стокхолмската програма. Бихме искали да припомним на общността още веднъж за конвенцията за, на съвета за борба срещу трафика и да призовем да се извлече по-голяма полза това е единствения орган, който е призван за борба срещу трафика. Европейският съюз би трябвало да работи съвместно с координатора по борбата срещу трафика на съвета, за да може да се осигури и закрила на децата срещу експлоатацията и трудовата експлоатация. Тъй като това е един дебат за ценностите, не само за техническите въпроси, бих искала да заявя от името на Турция като страна кандидатка, че именно тези ценности, цен, правата на индивида и а, правата на човека са нещо, което са необходими, за да се постигне благоденствие, стабилност и сигурност – ние бихме искали нашия народ също да излече полза от тези ценности и би било добре и за народа на Турция, а също така и за народите на Европейския съюз. Много добре го казахте, благодаря ви. Господин Бошето и от Италия. Grazie Presidente. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми първо да поздравя господин Агилар, който посети преди няколко дни Рим. Срещнахме се в Сената. Спомням си с удоволствие за неговата много интересна лекция в Сената в Рим. Сенаторите го подкрепиха. И отчасти сме тук, включително и поради тази прекрасна реч, е, която още звучи в главите ни и в ушите ни. Когато говорим за Европа на ценностите, естествено трябва да приемем нещо, което не е лесно за нас. Когато говорим за ценности, за идеали, трябва съвсем точно и конкретно да установим какво означава това на място. И от тук, от конкретното, от частното, отново да изведем нещата към общото. Много трудна задача. Но ние сме единни в желанието си да постигнем една Европа, основаваща се на общите ни ценности. Има религиозни аспекти, които не се подкрепят от всички. Трудно е, естествено, не само поради религиозните различия и поради много-много други аспекти, които осложняват нещата, но ние би трябвало да правим тази връзка между конкретното, общото и общото обратно към конкретното, когато говорим за Европа на ценностите. Когато успяхме да се споразумеем с Либия и да сключим споразумението с тази държава, за приемане, обратно приемане на бежанците е, и връщане на лодките от европейския бряг. Ставаше дума отново за ценности. Ние е, знаем, че в момента, в който е, един европеец вече стъпи на европейския бряг, е, той се ползва с е, права. Ние сега му гарантираме множество права, но същевременно не му даваме правото да поиска обежище. Ние се опитваме да предоставим помощ на емигрантите от корабите и от лодките, преди да ги върнем в страните им на происход. Но същевременно им отказваме правото на обежище. Отказваме им правото да бъдат бежанци. Ние създаваме центрове на наша територия, в която стъпилите вече на територията на Европейския съюз могат да поискат е, обежище. Но би трябвало да го направим и в Либия. Там би трябвало квалифициран персонал да е, преценява дали хората имат право на статут, беженски статут или не. Това са проблеми, които са свързани естествено с нашата сигурност. Италия получава критични бележки от Европа, а именно, че ние не се държим добре. Именно по отношение на беженците, които се опитват да влязат в Европейския съюз по море. Благодаря ви за изказването. Господин Барк Холц от Швеция. Благодаря, госпожо председател. Тук стана въпрос за младите хора. Това е един много важен аспект и непременно трябва да го изтъкнем, защото това са онези млади граждани на Европа, на които искаме да оставим в наследство нашите общества. В Швеция ангажираността на младите е много сериозна. Не за... Интересът не е толкова към Европейския съюз и неговите институции, а за това да има Европейски институ... Е, съюз в интерес на младите. Така че възниква въпросът е, докъде да е свободата, как да пазим неприкосновеността на отделния гражданин как да опазваме личната сфера. Това е принцип, който противостои на принципа на откритостта, за който се застъпваме във всички органи на Европейския съюз. Освен това възниква въпросът как да подхождаме към противоречивите въпроси, например въпросът за трафика на хора. Това е едно престъпление, което трябва да се премахне. Другът тема е търговията с сексуални услуги. Тук също има различни противоречиви мнения в Швеция. Това е наказуемо деяние. Освен това, не бива да забравяме, че между тези два фендомена има връзка. От една страна трафик на хора, от друга страна законната възможност да се купуват сексуални услуги. А ако няма такава възможност, ще се загуби базата на трафика на хора. Ето това са въпросите, които трябва да обсъждаме сме в Европейския съюз. Друг въпрос е положението, в което са децата тема, която също е включена в Стокхолмската програма. Европейският съюз се опитва да разработи нова стратегия за подобряване на условията на живот на децата. В тази връзка важен въпрос е насилието спрямо деца. Това е въпрос, с който се занимаваме и в рамките на съвета на Европа. В това отношение са необходими закони, които предвиждат санкции и забраняват упражняването на насилие спрямо деца. Радвам се, че тук можем да констатираме, че има широка подкрепа. Аз самата получих широка подкрепа, борейки се за такива мерки. Все повече страни приемат такива законови разпоредби, забраняващи насилието срещу деца. Мисля, че трябва да обсъждаме тези въпроси. Господин съпредседател, мога само да се съглася с това, което каза моя шведски колега. Става дума за борбата срещу търговията с хора, сексуалната експлоатация и така нататък. И ние в Швеция сме предвидели съответните наказателни състави можем само да се надяваме, че другите държави много бързо ще се присъединят към нас и ще последват нашия пример. Що се отнася до Стокхолмската програма, виждам много положителни моменти в нея, независимо от атаките и критичните бележки. Но трябва да мислим и за превенцията. Като че ли този момент не е застъпен в достатъчна степен. По отношение на трансграничната престъпност, ще кажа, че това за нас, левицата в шведския парламент, е безспорен приоритет. Трябва да използваме ефективни, действени инструменти. Това е от което се нуждаем. В Стокхолм няма дискусия. В това отношение става дума за това какъв ще бъде ефекта от предприятите мерки, от набелязаните действия. Би трябвало да поспрем, да направим оценка на постигнатото и след това да предприемем следващите си действия. Естествено, че не започваме от нулата и няма да се връщаме обратно към началото. Но, когато говорим за борба срещу трансграничната престъпност, срещу тероризма, трябва да имаме предвид и ограничаването на определени права на гражданите. Личните данни трябва да се защитат. Техните права, правата на гражданите трябва да се защитат максимално. Това е много-много съществен момент за нас. И сега ще се спре и на още един проблем. Човешките права. Става дума за това да предприемем мерки, които да предотвратят нарушаването на правата на човека, дискриминацията, всяка форма на унижение на базата на религиозни различия, сексуални различия и така нататък. Благодаря. Преди да дам думата на следващия участник, искам да се върна на въпроса, който поставих в встъплението си. Хубаво е да обърнем внимание на всеки от въпросите повдигнати от участниците и да се запитаме как бихме решили на тези въпроси на европейско ниво въз основа на ценностите. Ако в тази зала трябва да постигнем съгласие по въпросите, които повдигнахме, те са много противоречиви, много спорни. В крайна сметка трябва да формулираме обща позиция и общи политики. Но мисля, че в Европейския съюз сме постигнали много. Следващият оратор е господин Хюбнер от Австрийския парламент. Благодаря. Искам да взема повод от това, което вие, госпожо Инфел, току-що казахте за обсъждането на стойностите. Мисля, че трябва да разделим тези ценности на ценности на свободата и ценности на ограниченията. Това, за което се говори до сега, бяха ценности на свободата, задълженията на държавата да гарантира личното пространство на гражданите. Но сега правим една крачка по-нататък. Това каза и преждеговорившата колега от Швеция. Става дума за ценностите като такива, ограничителните ценности. А една от ценностите е да бъдем неутрални към самите ценности когато искаме да налагаме ценности чрез забрани, навлизаме в една качествено нова сфера – това е зона на мирогледни напрежения. Наказателно-правното преследване на расизъм, ксенофобия, хомосексуалност, предлагане на сексуални услуги и така нататък. Всичко това е, означава да искаме ценности, които ограничават. Това е курс, който е в обратната посока на този, който сме следвали до сега. Нека да бъдем откровени и да си го признаем. Намираме се в, на едно бойно поле между гарантирането на човешките права и ограничаването на същите тези права като за всичко това употребяваме, както и в Стокхолмската програма, термина разширяване на човешките човешките права. Това не е хигиенично. По този начин ще загубим доверието на гражданите. Смятам, че дискусията за ценностите ще трябва да прокара една нова граница от която да стане ясно до къде има самоопределение на държавите и народите по отношение на това, което ще бъде криминализирано и ще бъде допускано и откъде нататък няма да е така, откъде нататък откъде нататък Европейският парламент, Европейският съвет ще определят какво могат да мислят и правят хората. Ако, облече, ако решим да облечем Европейския съюз с един, някаква квази религиозна мантия, да го направим, но да си го признаем, а да не твърдим, че разширяваме човешките права. Напротив, ние ги ограничаваме. Лично аз не крия, че съм против подобни ограничения. Смятам, че не само на ниво Европа, а и в много национални държави има проблем проблем в това отношение. Просто ви моля да дискутираме и по този въпрос. Госпожа Елен Флотро от Европейския парламент. Благодаря. Да добавя към казаното от председателя за упражняването на правата и свободите. Много е странно, че това, че много по-лесно говорим за ценностите, отколкото за правата. При правата дискусията е малко по-трудна. Никоя от основните свободи, свободи не е абсолютна. Свободата на изразяване или свободата на религията, на съвестта и на мисълта са свободи, които не са абсолютни, защото има юриспруденция на Европейския съд по правата на човека. Какво да кажем обаче за това, че евентуалните ограничения се налагат от един независим орган? Ето това е особено решаващо. Ев... Ангажиментите в тази област е тема, която ме води до Европа на правата. Мисля, че онова, което трябва да градим заедно, са механизмите, които ни дават възможност да направим независима обективна оценка на дефицитите в нашите ангажименти. Онова, което ни дава възможност да преодолеем е, дефицита. Как да го направим? Документите са на лице. Имаме агенция по основните права. Тя върши добра работа. Трябва да се осигури по-широко приложно поле на хартата и решенията на агенцията трябва да се задължително да се взимат предвид в съвета и в парламента. Мисля, че това би било напредък в дейността на европейските институции по отношение на ангажиментите към правата на човека. Мисля, че в Стокхолмската програма подходът към иммиграцията и обещо не е удовлетворителен. Ясно е, че е, той е дискредитиран. Мисля, че подхода, който трябва да изградим, е подход, който се е, води от ООН по отношение на правото на мобилност. Това е най-ефективно. Трябва да, трябва да се борим срещу бедността в света. Трябва да се борим срещу който е нещо като магиосан а, кръг. Имаме а, климатични промени и а, слабо развитие. Климатичните а, промени а, водят до, до опасности за здравето и до, и дори до, до смъртни случаи. Мигрантите, които са тук в Европа, и имат дават, и дават своя принос към развитието на своите страни. Правото на мобилност е отговор на мобилността. И ние трябва, вместо да криминализираме, ние трябва да работим в област върху миграцията. Това не е подхода в Стокомската програма. Подходът, който е възприят, няма да ни доведе до добри резултати. Към до сега не сме били много стриктни. Часовникът си има свои представи, но ще ви помоля а, да не превишавате трите минути. Следващият оратор е госпожа Кокума от Кипър. Благодаря. Позволете да започна, като изразя удоволствието, че признахме необходимостта да уважаваме правата на човека. Очевидно трябва да включим и Кипър към темата. Освен това, според Лисабонския договор, правосъдието и вътрешните работи е, ще бъдат под егидата на, на комисия, която ще има изключителни права и в същото време има национални комисии с подобни права, но няма предвидени възможности за някакъв надзор по отношение справяне с проблемите на сигурността и правосъдието на европейско равнище. Това, от което се нуждаем, са задължителни мерки за наблюдение по всички тези въпроси. Надзор в вътрешен план. Що се отнася до иммиграцията? Съществуват въпроси, свързани с онази крепост, наречена Европа, която някои хора като че ли си представят. Много често не става въпрос само за нарушаване на правата на човека при третирането на мигрантите, но в същото време не се решават проблеми, които принуждават тези хора да напускат домовете си. Войната, бедността, например – Представителите на националните парламенти трябва да се явят като защитници на основните права и свободи. Освен това е важно да не забравяме, че свободата, сигурността и правосъдието могат не могат да бъдат изградени, ако не решим економическите въпроси. Бедността, дискриминацията и всички тези проблеми, които все още съществуват в Европейския съюз, не са отстранени, за да имаме една работеща Лизабонска стратегия със съответните стандарти на живот. Това са важни въпроси, госпожо председател. Ако проблемите на работещите хора в Европа не бъдат решени, ние ще трябва да потърсим друг път на развитие. Благодаря. Както казахме, има права и ценности човек има права и задължения. Правото е да се изкаже, задължението е да приключи в рамките на 3 минути. Сега, госпожа Дия, скъпи колеги, аз искала Европа да се, заним, да се опира на три основни ценности – свобода, равенство и братство. Свободата на изразяване няма смисъл, ако не се опира на други свободи, а именно право на работа, правото, право на добро жилище, право на здравеопазване, на култура, с други думи, достоен живот. Това предполага търсенето на равенство. Необходимо е първо да спазваме правото на труд, което не е така. Дори в рамките на Европа, според мен, ако ако ангажиментите, ако бъде поет ангажимент от частните предприятия, резултатите ще са по-добри. Ако вземем предвид страни като моята, е, изнасят се дейности и предприятия към страни, в които правата са по-малко стрикни. И затова аз съм несла предложение към бъдещото белгийско председателство за, за определяне на миним, гарантирана минимална заплата на европейско ниво има начин да се постигне това, що се отнася до цената. А също така трябва да обърнем внимание и на правата на мигрантите основните права. Ако спазваме основните права, ние ще успеем да решим много, много проблеми. Мисля, че директивата от, от типа Болкенстайн, директивата за либерализация на пазара е, са не съответства на ценностите, към които аз мятам, че Европа трябва да се придържа. Благодаря ви и за стегнатото изказване, Лорд Макленън. Госпожо председател, времената, в които живеем, поощряват правителствата да търсят сътрудничество през граница, да улесняват, да ускоряват и да гарантират ефективната борба срещу престъпността. Чухме доста за това в контекста на борбата с тероризма и наркотиците. Много по-малко се говори за необходимостта да защитаваме правилата на гражданите, които проистичат от тези по-належащи въпроси. По-конкретно по обмена на информация. Това е нещо, което естествено се търси и се насърчава от заинтересованите страни, когато се прилага закона и се поддържа обществения ред. Бях впечатлен от доклада от Европейския надзорен орган за защита на данните. Това всъщност е едно обобщение от доклада от юли месец, което е и коментар по становището на Комисията за защита на данните и информацията. Според мен е много важно сега когато се обсъжда програмата от Стокхолм и предстои заседанието на съвета, да изведем на преден план значението на е, принципа за защита на данните. Това трябва изрично да бъде отразено в законодателните актове, които се считат за важни по отношение борбата срещу престъпността. През юни 2008 година съветът за решение за трансграничното сътрудничество в едно доста ограничено решение – Давам си сметка, че много по-малко се прави за разработване на модела за обмен на информация и е важно да си дадем сметка за следното. Има отправени а, критики към органа за надзор при обмена на информацията по отношение на уведомлението от комисията и идентифицирането на нуждите в бъдеще като част от този модел за обмен на информация. Комисията освен това подчертава, че в бъдеще трябва да се използва именно принципа за ограничени права по обмена на информация. Тези принципи би трябвало да се обсъждат от Европейския парламент много внимателно, особено след влизането в сила на Лисабонския договор. Сишон.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 Преди да дам думата на следващия оратор, искам да кажа, че една от основните ценности на Европа е свободата на съзнанието. Мисля, че това е изключително важна свобода на съвестта и свобода на религията. И това е една от ценностите, които аз като европейка атистка ще защитавам. Но аз съм категорично несъгласна с това, че религията има монопол върху моралността. Има хора, които не са мор... религиозни, но си имат морални ценности и се надявам, че ще приемете това и ще уважавате това в съюз, който се основава на различието. Аз лично много се радвам, че в Конституцията не се споменава Бог, нито пък в Лисабонския договор. Това би изключило много хора в Европейския съюз. Сега господин Шенах от Австрия има думата. Уважаема госпожо председател, благодаря ви преди всичко за последните ви думи. Е, това бяха правилните думи в правилния момент. В Виржиния през 18 век Правата на човек са потъпкани, но именно там започва борбата за защита на правата на човека, която продължава след това особено интензивно в Париж. И сега всички е, сме съгласни, че трябва да защитим правата на всеки човек, на мъжете, на жените, на децата. Да, защита на гражданите. Но всъщност точно тук започват и ограниченията на основните права. Когато говорим за борбата срещу тероризма, то ние казваме в никакъв случай не бива да поставяме под въпрос нашите либерални ценности, нашият либерален е, правен ред, е, независимо от това, че е, естествено борбата срещу тероризма означава за други групи от обществото известни ограничения. Но това са основни права, за които има вече е, практика, включително и съдебна практика, имам предвид Европейския съд на правата на човека, е, за ксенофобията, за смъртното наказание. Няма спор в Европа. Ние сме ги отрекли много-много отдавна. И също по този начин би трябвало да действаме и по отношение на Стокхолмската програма. Но трябва да сме много предпазливи, много внимателни, когато казваме основни права за всички граждани на Европейския съюз но все пак е, разграничаваме между определена категория граждани е, на Европейския съюз, на които ние е, предоставяме тези права, и другите, които живеят просто на територията на Европейския съюз. И там не сме чак толкова щедри. Ето в това отношение би трябвало да е, обмислим много добре дали Стокхолмската програма е наистина подходящия отговор на това предизвикателство. Добре, тези хора не са родени при нас, те не, нямат европейско гражданство в истинския смисъл на думата, но те живеят при нас, ние сме е, инвестирали ужасно много за тяхното интегриране и те са се интегрирали. И в момента, в който решим да ги върнем обратно в техните страни на происход или ги лишим от определени права, започва трагедията. Ето, става дума най-вече за е, права на човека, но същевременно и за защита на шенгенското пространство и на границите на нашата общност. Госпожа Вертман. Благодаря. Искам да се присъединя в много отношения към преждеговорившите. Според мен е много важно да наблегнем на правата на децата. В моята страна, както научавам от вестниците, за първи път от 20 години децата на правата залягат в Конституцията. Нека всички европейски страни възприемат и признаят не само хартата за основните права, а да защитят и най-уязвимите членове на обществото, децата, и не само да признават, а и да реализират е, правата им. И тъй като това е актуално в момента в моята страна, нека да кажа и за жените и тяхното равноправие. Аз съм далеч от феминизма, но когато една жена получава за същата работа, която върши един мъж, по-малко пари, до 28% по-малко, започвам да се питам къде и кога живеем. Говорим за права на човека, за хартата на основните права. Но за мен е важно ние наистина да реализираме тези права. Благодаря. Okay, I... Uh, Благодаря. Присъединявам се към казаното от вас. Искам да добавя също така, Госпожа Олсън вече се изказа, ако не се лъжа. Искам обаче да а, коментирам по нещо казано от вас. вашите правителства подготвят кандидатурите за висшите постове в Европейския съюз. Предстои да бъдат представени кандидатурите с 27 комисари, председател на съвета, председател и Върховния комисар по външните работи. За всички тези постове има само три кандидатки жени. Мисля, че това е много лошо, абсурдно и мисля, че Европейският парламент, когато гласува за състава на комисията, ще си помисли дали да гласува а, за комисия, в която 3% от комисарите са жени. Окажете натиски върху вашите правителства. Госпожа Олсън иска да се изкаже втори път. Благодаря, госпожо председател. Аз наистина вече съм говорила веднъж. Не е ли възможно човек да вземе и втори път думата? Да, можете, но и други поискаха думата, така че второто ви изказване може да бъде по-кратко. Добре, тогава ще се откажа. Не, изкажете се, но просто имате предвид, че и други иска думата. Добре, е, благодаря, госпожо председател. Е, обещавам, че няма повече да се обаждам и да искам думата. Говорихме за правата на човека, чухме госпожа Кокома от Кипър, чухме представителката на Белгия, която също направи едно много добро изказване и обърна внимание на е, правата на децата, на правата на работниците и служителите. Нека да се върнем обаче на въпросите, свързани с обежището и бежанците. В е, моя парламент и в моята партия имаше много критици. Тук виждам колега, която застъпваше много правилна позиция, не знае името и говореше се най-вече за климатичните промени и за това, че политиката не е постигнала чак толкова много, по-скоро малко до този момент. констатирахме, че предприятията налагат своите правила и представи и също времено на лице е Дъблинската конвенция, която също налага определени ограничения за Европа. Но независимо от това, ние а, е, все пак а, е, би трябвало да поемем определен а, е, риск, което естествено не е безпроблемно. Госпожа Соня Стелмълбахер. Уважаеми дами и господа, аз също приветствам инициативата за превръщане на Европа в пространство на сигурност и човешки права, но преди всичко в пространство, в което сигурността и правата на гражданите са в център. Аз съм най-младата, най-младия депутат в австрийския парламент и в качеството си на такава особено приветствам това, че се подчертават правата на децата и младите хора. Присъединявам се към колегата, която каза, че твърде късно в Австрийската конституция залегнаха тези права, но най-сетне това е така. Това трябва да стане така и в Европейския съюз, защото Нека изречението «Децата са нашето бъдеще» да не остане празно. Ние трябва да го реализираме. Що се отнася до Стокхолмската програма, винаги има много тънка граница между това да осигуриш сигурността на гражданите, без обаче да ограничиш правата им този смисъл Стокхолмската програма търпи известна критика, особено що се отнася до защитата на личните данни във връзка с използването на нови технологии. Разбира се, че е добре да има обмен на данни между страните членки в името на сигурността, но същевременно трябва да има и мерки за контрол, за да се гарантира на гражданите известна а, защита при упражняването на правата им, да не се злоупотребява с тези права. Благодаря. Uh, Господин Шефчик, благодаря, че ми давате думата. Уважаема госпожо председател, благодаря. Искам да направя няколко забележки по темите, които обсъждаме. Има една склонност да разширяваме нещо, което го няма всъщност в Стокхолмската програма укрепване на всякакви права, дори чув споменаха правото на труд имаме задължение да работим, а тъй като говорим и за ценности, можем да споменем и конкурентоспособността. Трябва да ви предупредя срещу това, тъй като не имахме социализъм в нашата страна, но трябва да имаме свободен избор, да сме свободни, да подаваме заявление за някаква работа и да получим тази работа. Тъй като говорим за ценности, най-голямата ценност за мен е свободата. Все пак. Това е а, третия стълб на европейското право. Това е свободата на избор, на вземане на решение. И тогава човек наистина става конкурентоспособен по този начин ние можем да гарантираме стабилността на нашата економика, да имаме една система, която да се отнася хуманно към тези, които имат нужда да работят, които искат да работят, не онези, които мързелуват. Това означава и солидарност, защото солидарност не означава само да се занимаваме с социално инженерство. Благодаря. Добре. А, господин или госпожа Леврас? Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая, че дискусията за ценностите е много важна и е, много се радвам, че тя е на дневен ред. Но много по-необходимо е да се предприемат конкретни мерки. Нека да обсъждаме конкретни мерки за защита на онези лица, които попадат в сивите зони на нашите системи. Това, което в момента е отрешаващо значение, е, че сред европейското население има групи, които наистина се борят с огромни трудности. Те нямат достъп до нашите системи, например до нашите правосъдни системи. Например, в моята страна, когато започ... Е, е, ще започне съдебно производство за сексуално насилие срещу деца. В е, конкретното производство обвиняеми са родителите и останалите извършители. Същевременно обаче има отделни лица, на които не се осигурява достъп до нашето правосъдие. Това е група от нашето, цяла група от нашето население, което няма възможност да се възползва от това си право. Освен това има големи групи от населението, които са социално изолирани, понеже нямат финансовите възможности да получат подкрепа от нашата правна система. Те се нуждаят от закрила. Да, в нашите правни системи има индикатори на базата, на които мерим тяхното качество, но тези индикатори ни показват и дефектите на нашите правосъдни системи. И виждайки ги, ние трябва да ги премахваме в Европейския съюз, в Европейския правен мир – има достатъчно възможности за закрила на онези граждани от различните страни членки, които се намират в ситуация на социална или економическа изолация – гражданин на дадена страна членка, живеещ в друга страна членка, трябва да може да има достъп до правосъдната система, нещо, което в момента не е така. Има езикова бариера и така нататък. Така че аз съм привърженик на конкретните мерки трябва да ги обсъдим. Такива, трябва да обсъдим такива мерки, които да направят правните ни системи ефи, ефикасни. Благодаря. Благодаря ви. Това, е точно, това са точно тези въпроси, които обсъждаме и в рамките на Лисабонския договор. Те намират отражение. Сега предпоследния оратор. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря за възможността да се изкажа. Ще се спра на един въпрос, който е свързан с оценката. Аз съм с либерална ориентация, феминистка съм и смятам, че този въпрос е много важен. Тъй като Нормално е да даваме думата два пъти на един и същ оратор, тъй като имаме шведско председателство. И така, благодаря ви още веднъж, че имам възможност да се изкажа още веднъж. Има един въпрос, който е от огромно значение за бъдещето на Европейския съюз. Ние сме е, в общи линии 50 на 50, мъжете и жените в е, Европейския съюз. Но каква е ролята на жените в е, политическата сфера? Трябва да се опитаме да окоръжим жените да участват по-активно в политиката. След като в населението, в обществото сме 50 е, на 50, защо да не сме така представени и в институциите, в съответните политически или управителни органи. Нека да се спра сега на Стокхолмската програма. Какво ни е необходимо, за да се борим по-ефективно срещу жените, които са жертва на насилие. Има жени, които би трябвало да знаят, е, че е, не са сами, че има много-много начини да им се окаже помощ. Това вече само по себе си е помощ за тях. И още нещо, което е особено важно. Значението на християнските ценности – Има региони, в които жената се оценява по друг начин, не така както в е, християнската религия. Докато при нас, в рамките на нашата ценностна система, на жената се дават същите права. Това, което е сигурно, е, че равноправието между половете е основен въпрос. Много се радвам, че Испанското председателство прие това за един от своите приоритети. И смятам, че а, то ще продължи онзи подход, който вие застъпихте. Сега нашият а, полски приятел, господин Гжип. Господин председател, госпожо председател, искам да се обърна към своите колеги с които работих доскоро. Искам да благодаря на шведското председателство за темите, залегнали в Стокхолмската програма. Тя продължава предишни две други програми. Трябва обаче да сме наясно с факта, че онова, което се възприема като напредък по тази програма, е и ограничение. Ако искаме да изграждаме вътрешна сигурност, разполагаме с инструменти за вътрешна сигурност, които водят до ограничения. Тогава, когато има заплахи от тероризъм, се налагат някои ограничения. Биометричните паспорти какво са нещо положително или ограничение? От гледна точка на гражданските права те са недостатък. Ние трябва да предоставяме допълнителна информация. Но от гледна точка на сигурността те са нещо положително. Като развиваме, насърчаваме някои права, ние не бива да налагаме ограничения другаде. Що се отнася до иммиграцията, казваме, че ни трябва хомогенно беженско право, но след това искаме да казваме, че искаме Европа на сигурността. Ако не контролираме миграцията, може да се стигне до не знам какво. Знаем колко е трудно в Южна Европа. Знаем колко е трудно да се управляват тези процеси най-ефективно би било източниците на миграция да бъдат оздравени, така да се каже, така че страните, от които хората бягат поради климатични промени, липса на вода, липса на храна, най-добре да се помогне на тези страни, тогава няма да има толкова големи миграционни потоци. Що се отнася до конфликтите? Искам да обърна вашето внимание върху факта, че ние имаме съседи. Полша има съседи, които знаят как функционира Шенген. Ние в Полша можем да се придвижваме свободно, но за нашите съседи Беларус, Украина, Русия те казват, вие изградихте нова желязна завеса. Ето защо ние трябва да им дадем възможност а, да могат да пресекат границата по един хуманен начин и по този начин, и заедно с това да избягваме някои заплахи за своята сигурност. Ето това са основните проблеми в Европейския съюз. Често говорим по въпроси, които е, имат значение за нас, е, е, които от вътрешна гледна точка, само че те и придобиват различен, различна окраска за унези, които не са в Европейския съюз. Благодаря ви, каза председателя. Сега ще дам думата на нашия докладчик, за да може да отговори на направените наблюдения. Благодаря ви. Благодаря на всички изказали се за думите им. Благодаря на всички членове на Европейския парламент и на националните парламенти за този много интересен и да се надяваме полезен дебат. Появяваха се в дебата непрекъснато аспекти, свързани с свободата, правосъдието, справедливостта, братството, плурализма, солидарността. Това са основните ценности, основните принципи на нашия ред и на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в Европа. Надяваме се, че е, нашият е, конституционен опит и опитът ни с е, обединяването на Европа ще ни помагат Нуждаем се от един общ знаменател, освен сътрудничеството между институциите, но този общ знаменател е необходим. Това не означава естествено, че ние ще се откажем от нашите национални конституции и ще се откажем от националната си специфика. Не. Такмо обратното, те ще продължат да съществуват. Конституционният ред във всяка държава ще продължи да съществува. И то най-вече благодарение на това, което се гарантира от Европейския съюз. Дори ще има един ефект на засилване, на укрепване на този конституционен ред. Ще става все по-добре за гражданите на съответните национални държави. Това е особено важно. И това ще бъде така на базата на една гарантирана обща европейска основа, независимо от различията между нас, независимо от разнообразието, независимо от различните форми и нюанси в тълкуването на понятието свобода, дори ако щете. Това стана ясно от вашите изказвания, които понякога извеждаха на преден плат повече различията, точно това, което ни разделя, но обикновено е, се ръководеха от общото, от това, което ни обединява. Ето в продължение на 10 години ние водим именно един такъв диалог, за да постигнем в крайна сметка общата основа. Лисабонският договор е големият шанс да обърнем нещата, да намерим именно този най-малък общ знаменател по отношение на правата, ценностите, свободите. И това не е нищо ново. Тези права, тези свободи гражданите имат в своите национални държави. И те няма да се разпаднат, те няма да изчезнат. Напротив, е, те е, ще се ще придобиват все по-конкретни форми в рамките на една нова правна общност. След приемането на хартата на основните права, стана ясно, че има много съпротива от страна на националните държави или на определени групи в тях. И все пак е, хартата на основните права бе приета и тя е една от трите съставни части на Лисабонския договор. Става дума за е, сливане, за обединяване на европейските договори, на Европейската харта и е, за свободите и Европейската харта за основните права. Тя представлява един нов етичен кодекс, един минимум от етични правила, които ще е, подобрят ситуацията по отношение на основните права на гражданите в отделните държави. И държавите ще могат да се основават на тази Европейска харта на основните права. Това е нещо много обещаващо. Това е нещо, което открива пътя за, подебрен, е, за подобрение по отношение на статута на европейското гражданство. И аз съм убеден, че ще има положителен ефект е, в този смисъл, че много държави ще се опитат да следват този образец. В този смисъл говоря за мултипликационен или мултипликативен ефект. И слушахме отделните изказвания, които се спираха на отчасти много различни проблеми. И всички тези проблеми присъстват, те са на лице в това пространство на сигурност, свобода, правосъдие. Започнахме от Амстерс Амстердамския договор, след това преминахме през е, първия, през третия стълб е, и 99-та година стигнахме до е, Хакската програма, а ето че след като е, а, пардон, първо 99-та година стигнахме до Тампера, след това задълбочихме нещата с Хакската програма и сега вече говорим за Стокхолмска програма, за европейска политика на сигурност и правосъдие в рамките на Стокхолмската програма. Естествено, че това ще бъде една много добра основа, която предлага едно множество теми от предизвикателства и най-вече отговори на тези предизвикателства, за които ние говорихме в тази зала – Всички държави, членки на Европейския съюз, които се гордеят със своето конституционно развитие, ще осъзнаят, че става дума за огромни предизвикателства, пред които сме изправени и на които трябва да отговорим. Стахомската програма е именно